ще по гласуваме по време на следващото пленарно. И така, минаваме към следващото точка, споразумение за асоцииране с Грузия. Господин Мамикинс е докладчик, заповядайте за 4 минути. Президент. Госпожо председател, дами и господа, Имам чест да обърна вниманието на Европейския парламент към ратифицирането на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Георгия, за да може грузинският народ и грузинската държава да се възползват от предимството на едно подобно асоцииране. Грузия винаги е била част от Европа. Над 70% от грузинците поддържат асоциирането на Грузия с Европейския съюз. Това е част от нашите общи действия, от общата работа между Европейския съюз и Грузия, съгласно плана за действие ние започнахме нашата програма за източното партньорство в началото. А, изглеждаше, че е прекалено оптимистично, че този план ще бъде изпълнен в пълна мяра. Пълна мяра. А, но Грузия с желание и с решителност изпълнява работата. Трябва да поздравим Грузия за направеното по изпълнението на този план. Това в никакъв случай не беше лесна задача не бяха лесни. Е, големите реформи осъществени в много кратък срок. А това пък очевидна е нуждата от е, бързи, макар и болезнени реформи. Много източноевропейски страни е, им трябваха дес, десетина и повече години, за да направят подобни реформи. Но има редица въпроси, които се нуждаят от специално внимание – Например, поляризацията на грузинското общество, борбата с корупцията, а също така и редица други въпроси. Споразумението за асоцииране предполага отговорност от страна на Европейския съюз да помогне на Грузия в борбата с корупцията, за защита на младсинствата, за осигуряване независимост на медиите. Всичко това е част от техният европейски избор. Колеги, благодарение на споразумението за асоцииране, ще, станем наблюда... ще наблюдаваме редица положителни промени, облегчаване на визовият режим, създаване на нови работни места, поток от нови инвестиции и прочие. Европейския съюз ще участва в реализирането на големи проекти в областта на търговията, енергетиката и в други области. А, и там ние може да инвестираме спокойно и със сигурност. В заключение искам да благодаря на всички колеги, които участваха в подготовката на доклада. И преди всичко искам а, да благодаря особено на докладчика в Сянка. Надявам се, колеги, че а, ще проведем конструктивен дебат, защото грузинският народ заслужава положителни промени. А, и Европейския парламент може да помогне за подобни промени. Благодаря. Сега давам дума на представителят на Европейската комисия. Господин Аврамополос. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, позволете ми най-напред да ви благодаря, господин докладчик, е, господин Мамикин, за доклада. Доклада е, съдържа редица важни препоръки и е, проявява значителен консенсус помежду ни що се отнася до Грузия. Категоричната подкрепа на Европейския парламент е, ще се превърне в значимо послание в подкрепа на укрепването на връзките ни е, с Грузия и ще създаде отлични условия за по-тясно сътрудничество с тази страна. Грузия е, се нарежда на челно място, можем да кажем, сред други страни в рамките на асоциационното партньорство на Съюза. Споразумението, което е предмет на разискванията днес, е резултат от е, е, проевропейските въжделения на Грузия, а също така и на нашето желание да изградим една демократична, стабилна и благоденстваща държава в е, регион, който представя основно стратегическо значение за нас. Грузия ще се преобразува в резултат от изпълнението на общата ни програма в резултат от това Грузия ще се приближи към Европейския съюз, ще задълбочи е, политическото си асоцииране и економическата си интеграция с съюз. Грузия ще проведе реформи, които е, ще е, инкорпорират в обществения живот европейските ценности, в това число плуралистичната демокрация и зачитането в по-голяма степен на справедливия процес и върховенството на закон. След подписването на споразумението проведохме заседание на първия съвет за асоцииране е, Грузия С, точно преди месец това, в Брюксел, като първа стъпка за изпълнение на споразумението. На същия ден е, стигнахме до извода, че е, Грузия изпълнява е, изискванията на първа фаза в рамките на визовия диалог и може да започне втората фаза от изпълнението на плана за действие. Това бе поредната важна стъпка в хода на процеса, в резултат от който Грузия ще се доближи до целта си за безвизов режим на пътуванията към и от Европейския съюз. Грузия постигна значителен напредък в демократизацията си след президентските и парламентарните избори, съответно през 2012 и 2013 година, както и на местните избори тази година. Обаче и това бе казано на грузинската страна и бе добре прието. А именно политическият климат в страната следва да бъде оздравен политическото противопоставане и поляризация следва да бъдат избягвани, да се даде възможност да се развие опозиция и политически диалог. Същия ред на мисли, Грузия следва да упорства в усилията си за реформа на съдебната система и гарантирането на правовия ред. С удовлетворение мога да докладвам пред вас, че временното прилагане е, на частта на споразумението за асоцииране е, за е, дълбока и всеобхватна свободна търговия от 1 декември насам вече показва първите си резултати. От септември, прочем, търговската статистика от септември насам е положителна и стабилна. Те първо ще видим е, окончателните резултати от това, но е, данните от септември 2014 година сочат 15% ръст на износа от Грузия за Европейския съюз, най-вече в, под формата на сухи плодове и минерали. Европейския съюз ще съдейства за по-нататъчния ход на реформата в Грузия, ще съдейства за това малките и средни предприятия да се приспособят към нормативната уредба, за това е, ще бъдат освоени е, повече от 50 милиона евро още тази година. А сега ми позволете е, да ви занимая с най-новото развитие на обстановката в отцепилите се от Грузия е, региони. Става въпрос за стратегическото партньорство между Руската федерация и фактическата абхазска власт. До нас стигат сведения за подобно развитие на нещата, и особено тревожно, е, в Южна Осетия. Е, както по-рано с подписаното споразумение между Руската федерация и Абхазия, този, този така наречен договор е, е, застрашава суверенитета и териториалната цялост на Грузия а също така е в ущърп на продължаващите усилия за стабилизиране на сигурността в региона. И разбира се, не допринася за деескалирането на конфликта. Освен това, е, тази стъпка е в разрез с принципите на международното право и е, с ангажиментите поети от самата Руска федерация. Позволете ми да препотвърдя следната наша позиция. Европейският съюз неотклонно подкрепя териториалната цялост на Грузия. Ние сме все така изцяло ангажирани да съдействаме за урегулирането на конфликта това число чрез съпредседателството ни на е, международните разговори в е, Женева и чрез е, мисията ни за наблюдение в Грузия. Позволете ми още веднъж да подчертая нашата висока оценка за приноса на Грузия за мисията на Европейския съюз в Централно Африканската република, възоснова на рамковото ни споразумение за участието на Грузия в, общ, в мисии в рамките на общата политика на Съюза в областта на сигурността и отбраната. В заключение, позволете ми да кажа, че партньорските отношения между ЕС и Грузия са здрави и ще укрепнат още повече, е, след като Европейският парламент ратифицира споразумението за асоцииране. Благодаря. Благодаря. За една минута думата получава господин Оли Рен като представител на Комисията на парламента по международна търговия. Господин председател, колеги, господин комисар. Грузия е надежен партньор е, и се стреми към по-близки политически и економически връзки с Европейския съюз. Въпреки големия натиск от страна на Русия върху Грузия. За държ... малка държава като Грузия, изборът на свободната търговия послужи много добре през последните 10, на години. Външната и търговия се увеличи 5-6 пъти. Нещо повече, както комисарят посочи, след въвеждането на зоната за свободна търговия, през септември предварителна статистика показва 50% увеличение на износът на Грузия за Европейския съюз. От всички наши източни партньори Грузия прави най-много за да реформира своята економика. И дълбоката и обхватна зона за свободна търговия ще й помогне още повече. Благодаря. Благодаря. Сега започваме изказване от името на политическите групи. Първо госпожа Щетина от НП за две минути. Господин Щетина, извинявайте. Колеги, дами и господа, ратифицира ще ратифицираме споразумение за асоцииране между Европейския Исус и Грузия. Предложението за резолюция, което е пред вас, е плод на търпелива работа от политич... страна на политическите групи. Изправени сме пред много предизвикателства. Първо трябваше да наречем нещата с истинските им имена. Разрешете ми да се върна 20 години назад, когато Русия анексира Абхазия. След това започна Чеченската война, където руската армия уби 80 000 цивилни. След това руската армия окупира Северна Осетия. Тази година Руската федерация допусна две флагрантни нарушения на международното право. Анексира Крим и се намеси в конфликта в източна Украина. Тук не трябват ефемизми, трябва да наричаме окупацията с истинското и име. Нашата резолюция трябва ясно да каже, че не може Руската федерация да продължи да продължи да върви по същия път. Трябва а, а, да направим необходимото, иначе ние ще бъдем солидарно виновни за това, което се разрешава на Русия да прави. Ако не осъдим, ако бяхме осъдили ясно агресията в Чечня и в Абхазия, може би нямаше да има агресия в Украина. има опасност Русия да анексира територии, които са част от Грузия и да ги включи в Руската федерация. Трябва да се посочи, че грузинското правителство бе избрано по демократичен път. Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Флекенштайн за минута и половина. Благодаря. Ние, социал-демократите, Приветстваме факта, че в това споразумение свободна търговия всъщност намираме перспектива за задълбочаване на взаимоотношенията ни с Грузия. Заявяваме ясно, че попълзновенията на Русия да се съмнение и несигурност няма да ни откажат от това ни намерение. Трябва ясно да Облагодарим да изразим своята благодарност на грузинското правителство за дълновидността, с която управлява конфликта. Надяваме се, че след това Грузия ще се реформира и стабилизира. Хората в Грузия ясно осъзнават, че независимата правосъдна система, която да доведе до прозрачно управление и липса на корупция, ще бъде благотворно за всички. Би било добре ако може за в бъдеще да учредим комитет за съдействие, подобно на механизма приложен в случаите на Украина и Молдова, за да, се, да сплотим в още по-голяма степен взаимоотношенията и връзките си с Грузия. Има такъв вече комитет, представен от Армения, Азербайджан, от една страна и Европейският съюз от друга, може би не е най-подходящата формула. Господин Юрек, две минути. Благодаря, госпожо председател. Разискванията, които води днес и решенията, които ще вземем утре, май са закъснели с цели две години – Поканата, отправена към Грузия за асоцииране и представенето на европейска перспектива на тази страна, трябваше да стане още през 2008 година, веднага след руската агресия. Тогава това би бил един недвусмислен, категоричен и мирен отговор на една агресия. Категоричен знак, че една страна от източна Европа може равноправно да сътрудничи с Запада. Това би попречило на агресивните намерения. Единодушната ни реакция тогава е, би могла да предотврати ставащото днес в Украина. Но какво? По-добре късно, отколкото никога. Някой би казал, добре, но през последните години е, наблюдавахме известно загърбване на европейските стандарти. Така е. Но наскоро тук папа Франциск ни напомни, че останалата част от света е, е, ни дава не по-малко от онова, което ние можем да му дадем. Ето това е духът на действителната европейска солидарност. Съпротивата на Грузия срещу руската агресия, укрепването на суверената и държавност, е вече принос към Европа и към нашата сигурност. И ако солидарността не е празен звук, би следвало най-сетне да си дадем сметка, че сме длъжни всячески да подкрепяме независимостта на страните, получили независимостта си след разпадането на Европейския съюз. Това ясно трябва да се каже в нашата резолюция. Групата АЛДЕ, господин Нарт, минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Това споразумение е стратегическо и с основополагаща важност, защото всъщност с него казваме много неща. Първо, че Грузи принадлежи на Европа и второ, ние като Европа имаме право да задоволим националните критерии и цели на национални приоритети на друга държава, включително и както разпорежда член 49 от нашия устав присъединяването към Европейския съюз или асоциирането. На трето място не възхваляваме безкритично Грузия, а критикуваме някои нрави в настоящето правителство, като например подборно правосъдие и други не пригодни за европейските критерии и практики. Сега, нещо друго, като зачитането на границите и осъждането на посегателството срещу сигурността и мира са нещо съвсем различно и не по-маловажно. Имам предвид руското присъствие в Южна Осетия и Абхазия. Факта, че твърдим това, не означава, че сме против интересите на някоя държава. И тази държава си има име в нашия конкретен случай Русия. Русия е голяма страна, Русия е и голям приятел на Европа, защото Русия в крайна сметка е Европа. Това е още една тухла в общата в общият европейски строеж, а един здрав строеж е в интерес на всички ни. Благодаря. Мадам президент, е, хер комисар. Благодаря от името на ГУЕ, господин Шолц. Благодаря, господин комисар, госпожо председател, колеги. Наистина, днешният дебат е комплициран, както са комплицирани и усложнени всички такива преговори. Само, че какво се случва в Грузия конкретно? 350 евро средна заплата, 35% безработица, масов емиграционен поток вън от страната. Никой обаче не ни казва как ще се справят с всички тези проблеми грузинските управници. И затова комисията трябва да поиска конкретна информация от правителството за това как смята да отговори на очакванията, които отправя населението към своите управници. И ние като европейски парламентаристи искаме да получим същата информация. Грузия иска да се асоциира с Европейския съюз. Затова ние трябва да прекратим начина на противопоставяне на Грузия с Русия в евентуален наш интерес. Имате 30 секунди, господин Маминки, за синя карта. Благодаря. Искам да задам следния въпрос. Дали вие смятате наистина, че отдалечаването на Грузия от Европейския съюз може да разреши нейните економически проблеми? Мислите ли, че изолирането на Грузия може да бъде изход, всъщност най-добрия изход? Господин Шолц, имате 30 секунди за отговор. Смятам, че едно споразумение за свободна търговия поставя съответните условия. Как обаче да превърнем това споразумение в сътрудничество, за да може самата Грузия сама да мобилизира своята економика заедно с търговските си партньори и така да си из... да работи сама себе, да си изработи сама собствено бъдеще. Благодаря. От групата на господин Метерич my colleagues. First of all, let me thank uh, our rapporteur, our colleague, uh, Mr. Господин комисар, уважаеми колеги, разрешете ми най-напред да благодаря на докладчика за един добър и балансиран доклад, който съдържа много важни препоръки препоръки към грузинското правителство. Несъмнено те ще проявят интерес към него. Всички, които се интересуват от европейското бъдеще на Грузия, ще имат полза от този доклад. Споразумението за асоцииране е, е сериозен инструмент и ние трябва да се радваме, че то ще бъде сключено. Призовавам всички е, да подкрепят е, бъдещото споразумение. Необходимо е да поздравим грузинските власти, които направиха значителни промени. Разбира се, има все още какво да се прави и то не малко. Не трябва да ги оставяме сами в тази работа обаче. Искам също така да изтъкна. Не искам да успорвам статистиката, която а, комисията предлага, но трябва да се каже, че споразуменията за свободна търговия не са нещо, което има само полза от него. Трябва да бъдем много внимателни да следим какво става на регионално равнище с грузинската економика, с социалната тъкан на грузинското общество. Благодаря. Господин Касталдо има думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Е, ние говорим за международна ни взаимоотношения. Но това всъщност е огледало на масата срещу много хора. И самата идея за това, че си играем на това, че чашата е пълна до ръба, означава, че не трябва да е, капне нито капка. Но всъщност това не е чаша вода, това е река от кръв. Какво прави Европейския съюз? Имам чувство, че тя е, точи вода с е, такова лекомислие, което ни кара просто да потръпваме. В нашата политическа група ние сме за е, влизането на всяка страна, която спазва критериите от Капенхаген, защото това е явно отражение на волята на народа. Това се отнася както за Украина, така и за Грузия и е, по причини, които нямат нищо общо е, с кога или къде, а по-скоро с това кога, с дата. И заради това ние се въздържахме. Има много страни, които носят огромна отговорност, без да са готови да я поемат. В декларация от 14 ноември 2013 година заместник държавния секретар на Съединените щати заяви, че за него този договор е от ключово значение, докато доколкото според нас той е рисков. Той по-скоро изключва тези, които са извън него, а, вместо да приобщава тези, които са в него. Това е така нареченото НАТО на економиката. Предотвратяват се конфликти по друг начин, а, като се използва друга терминология. Какво искаме ние? Искаме ли да засилим връзките с Грузия или искаме да засилим пазара за нашите приятели от другата страна на Атлантическия океан, като засилим стокооборот оборота на многонационалните компании на въоръжението. Е, мисля, че риториката на врага може да бъде много лесна. Ние сме реалисти и се възмущаваме, когато някои се позовават на принципи, само тогава, когато това ги устройва. Всички страни носят своята отговорност, включително и Съединените щати. Преди 25 години рухна Берлинската стена. Днес Европейския съюз и Съединените щати се опитват да издигнат нова стена на изток. И аз съм сигурен, че във всички случаи ние като европейци можем само да загубим. Може би все още е време да променим посоката на политиката си и това да бъде последователно. Господин Шократ за минута и 30. Мадам на президент, шар колеги. Госпожо председател, скъпи колеги, с това споразумение за асоцииране Европейският съюз прави пълната стъпка към пълното безумие. Тоест, това споразумение може да се поясни в две точки. Първо, обедняването на Европейския съюз, тъй като нито една държава членка влязла в съюза през 2004 година няма БВП много от населението по-високо средното за Европейския съюз през 2014 година. И преминаването на увеличаването на Европейския съюз от 15 до 28 държави членки доведе до намаляване с 12 пункта на БВП. Всичко това показва, че вашето желание за асоцииране с Грузия, подобно на асоциирането с Молдова и Украина, само ще влушат обедняването на Европейския съюз. На второ място се влушават и отношенията с Русия. Ние сме съседи на Русия. Русия има свои собствени интереси, собствена зона на интереси. И агресията към този наш съсед, който представлява постоянното разширяване на НАТО, е грешка, за която плащаме днес. И разбира се, украинците, молдовците и грузинците имат право да определят своето бъдеще, но знаете, че тяхната стратегическа насоченост към е, НАТО вместо към Русия може да има много сериозни за тях последици, включително и разпадането на тяхната териториална цялост. Ето защо по съображения за запазване на економическата стабилност и мира в Европа ни ще гласуваме против този проект. Благодаря ви. Господин, моля ви да останете прав, тъй като има две сини карти към вас. Първо, госпожа Каниете. Бих искала да попитам колегата от Франция Казвате колко много сме платили за разширяването и колко е беден днес Европейския съюз. Давате си обаче сметка, че единният пазар на Европейския съюз се увеличи с близо 100 милиона души, което означава, че предприемачите от Франция и останалите държави членки могат да увеличат своите печалби. Благодаря ви, господин Шопрад, имате 30 секунди за отговора. Давам си сметка, преди всичко за загубата на индустриален капацитет и загубата на френската економика и на други по-развити държави. Очевидно е, че чрез приемането на повече бедни държави, на държави, чиято приспособяване струва много скъпо, както струваше много скъпо обединението на Германия. И по този начин ни натоварваме гражданите на по-богатата част от Европа с много тежка цена. Благодаря ви втората синя карта. Благодаря ви, госпожо председател. Ще ви чакам да си сложите слушалките, господин Шупрат. Давате ли си сметка, скъпи колега, че Европейският съюз сам си отхапва главата с валутния съюз, тъй като цената на валутния съюз е много по-висока от цената на разширяването на Европейския съюз. Значително се подобри положението на економиката на целия съюз чрез разширяването. Да, първо ми се струва, че Грузия е европейска държава по своята самоличност, затова нямам проблеми в това отношение. Но имахме отношения, търговски отношения и е само в споразумението свободна търговия. Нямаме нужда за дълбочени търговски отношения. И мога само да отбележа, че по отношение на държавите членки от Източна Централна Европа трябва да защитаваме днес економиката си. Разбира се, има много сериозни сериозна цена, свързана с едината валута, но това беше проект, на който ние също се противопоставихме. Благодаря ви. Продължаваме с господин да Имате две минути. Мерси, мерси, мадам ла президент. Euh, Благодаря, госпожо председател. Аз продължавам да се очудвам, чувайки тук и дори това се повтори вчера, е, да чувам гледната точка на Москва изразена с голямо риторично въодушевление. Дори, господин Шопрат, аз мятам, че вие се заблуждавате по взаимоотношенията с НАТО на страните, които посочихте. Молдова не желая да влиза в НАТО. Така че е, вие продуцирате нещо, което е, всъщност е продукт на вашите приятели. И доколкото разбирам, четейки пресата, те ви плащат. Ние видяхме, че Националния фронт във Франция се финансира от Москва. Ние действително сме е, стреснати, като чуваме подобна гледна точка. Ние знаем отговорите, но господин Шопрат, представете си, че в е Грузия, както в Кишинев в Молдова, както и в Киев в Украина, хората трябва да избират между общество на свободата, общество на свободната търговия и съветската власт. Очевидно на вас ви допада е, съветската власт. Някой решава за останалите. Е, но народите на Грузия, на Молдова и на Украина решиха сами, а не е, чрез Москва и сега имат право да очакват европейска перспектива за себе си. Ако искате сега да воювате с бедните грузинци, молдовци или украинци, извинявайте, но не е тук местото. Тук е, сме в логиката на солидарността и е, поради това Народната партия въодушевено гласува за споразумението за асоцииране, както го направи и за Молдова, и за Украина. Безкрайно ви благодаря за вашето внимание. А, сега, а, имате синя карта от господин Шопрат. Приемате ли я? Е, сега, е, за какво говорим? За Москва? Парагало. Всъщност в, в, в този парламент, господине, искам да ви кажа, че не трябва да подавате погрешна информация на колегите си. Ние не сме получили пари от Москва, ние изключихме заем от частна банка, ние сме напълно свободни да сключим заем. И до доказване на противното, заем не е дарение. Това е важно. Ние трябва да върнем тези средства на частна банка. На второ място, скъпи господине, когато защитавате, гледате гледна точка за американска стратегия. Аз не ви обвинявам, че сте агент на Вашингтон. Вие имате право на вашето мнение, аз имам право на моето. Ние имаме право да говорим от името на интересите на Франция, поне според нашата гледна точка и на Европейския съюз. от господин Карим има също синя карта. Приемате ли я? Заповядайте, господин Карим. Господин Преда, и извинявайте, е, е, вие приехте моята синята карта, вие повдигнахте много важен въпрос. Тук има е, модел е, от крайно десни екстремистски партии, които първо са антиевропейски, после те горят, говорят в е, руските медии срещу НАТО, а освен това те говорят своите собствени държави и те накрая стават про-Путин. Тук има явен модел и в края на краищата при тези дейности имаме поточни, е, потоци на пари от Русия към тази група. Не го е направил само един партиен лидер, а повече хора са го направили. Нека все пак да проведем разследване. Е, председателят е, господин Преда, бихте ли отговорили на тези два въпроса на двете сини карти едновременно? Не. Няма да отговарям на господин Шопрат, защото от самото начало казах да се изпрати въпросите до Путин или на неговите приятели в частната банка. За сметка на това обаче ще е, отговоря на това, което каза господин Карим. Това, че е, всички е, операции, които стават с Националния фронт, са станали в Молдова, защото част от Молдова е получила пари от руснаците, от частни банки, всичко необходимо, за да се води кампания. Това е недопустимо. Тук Европейския парламент, Страсбург и Брюксел не е мястото, където ще говори Москва. Това е. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви, господин Бощинаро, за минута и половина. Благодаря. Да, понякога оставаме с впечатлението, че тук е, говорим Москва, казва оратора на руски, но това е друга история. Сте nu премио, premiu, ci o recunoaștere și Споразумението с Грузия не е цена, а е признание на напредъка постигнат от тази наша приятелска държава. Това е признание на проевропейската подкрепа, проявявана от а, грузинският народ. Предвид е, сложното положение от как гледна точка около Черно море, Европейския съюз трябва да подкрепи Русия по всякакъв възможен начин, за да се противопостави на Русия, която се опитва да дестабилизира региона. Също така призовавам нашите грузински приятели да осигурят е, една стабилна многопартийна подкрепа в посока към Европа. Скъпи колеги, нека да гледаме на Грузия като част от пъзела в общия контекст на Черноморският басейн. Знаете, че наскоро Русия подпиши стратегически споразумение партньорство с Абхазия и по този начин тя много ясно показва своята позиция в замразеният конфликт в Грузия. И също така признава своята роля за окупация в региона по типично ръски метод. Освен това бих искала да, отбел... да подчертая, че този че това споразумение асоцииране поставя началото на поредица от реформи, които ще бъдат трудни, но необходими за тази държава и за този регион, който е толкова важен от стратегическа гледна точка за. Екара смята, че окупацията на грузинска територия от страна на Русия е неправилна и имаме притеснения относно селективното правосъдие прямо бившия президент. Трябва да кажем обаче, че това не е една вълнуваща година за източното партньорство. Ние като група подкрепяме широко обхватното търговско споразумение и споразумението за асоцииране с Грузия, тъй като по този начин Грузия ще се интегрира економически в най-големия пазар на света. Подписвайки това споразумение, Грузия поема ангажимент да направи реформи в правосъдието, да гарантира върховенството на закона, да зачита човешките права и свободи и да работи за демократични институции. Освен това, по силата на споразумението, политическия диалог между ЕСА и Грузия ще се засили и ще се работи за толерантност към религиозните малцинства в Грузия. Това е стъпка напред за Грузия към Европейския съюз и мисля, че по този начин ще помогнем на Грузия да се противопостави на реваншистските настроения от страна на Русия. Благодаря следващия оратор, господин Оштравичус. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Ратификацията утре ще отбележи исторически етап в отношенията между Грузия и ЕС. Грузия направи своя европейски избор през 2003 година и остава вярна на него. Искам освен това да подчертая, че грузинския народ вярва безрезервно на ЕСА. Много е важна тази отдаденост на европейската кауза, за да се излезе от натиска на Русия. Русия окупира Абхазия, така стоят нещата на практика. Асоциирането на Грузия не е коледен подарък за тази страна. Това е една голяма задача, решаването на която ще изисква добри умения и бързина. Например, през 2015 година ще трябва да има 72 законодателни инициативи, за да изпълни Грузия своите ангажименти към ЕСА. Освен това, от Грузия се очаква да увеличи демократичните реформи, да укрепи своята пазарна економика, да увеличи стандарта на живот на своето население. Освен това, очакваме от Грузия нейното правосъдие да стане прозрачно и справедливо. Не трябва да има саморазправа с политическите опоненти. Е, Грузия трябва да се приближи на практика към Европейския съюз, а не само от юридическа гледна точка. Европейския съюз ще бъде взискателен партньор, а аз пожелавам честита нова година на Грузия. Госпожа Халтала. Voimme onnitella Господин председател, първо бих искала да поздравя Грузия, защото е, тя е, избира свободно. 69% от грузинците желаят е, споразумението за асоцииране да се постигне. В Европейския парламент има почти единодушие, което показва, че и ние искаме да има такова споразумение. В е, Грузия е извършен чувствителен напредък, особено във връзка с независимостта на съдебната система. Искам обаче да подчертая, че тази работа трябва да продължи и всички е, е, упреци е, не трябва да бъдат повлияни от политически процес. Бих искала и Грузия да тръгне по този път. Ние трябва да внимаваме какви ще бъдат търговските ни отношения, защото могат да бъдат смутени, защото в този регион различните страни е, избират различни решения. Едните се обръщат към Европейския съюз, другите към Економическия съюз в Евразия. Ние трябва да сме сигурни, че Грузия трябва да продължи търговията политиката всестранно. И искам да уточня, че напоследък, когато се говори за политическия процес в Грузия, имаше проблеми във връзка с сътрудничество с правителството. Може би това дава възможност на е, е, правителството да започне ново сътрудничество. Благодаря, господин председател. Обсъждаме третото споразумение за асоцииране с е, Грузия. Страната на постигна значителен напредък минал през изминалата година по, отно... по отношение на сигурността и също така активно се ангажира за гарантиране на демокрацията. Но какво е положението с демокрацията тук в нашия парламент? Тук един колега си позволява да води недопустими спорове с колегите, които не споделят неговото мнение. Мисля, че, трябва, би трябвало, че малко повече би трябвало да се вълнуваме от а, мнението и а, на европейските граждани, които като цяло подкрепят а, този вид споразумение за асоцииране. Мисля, че би трябвало да подкрепяме преди всичко мира. Виждате какво се случва в, в Украина под егидата на правото на самоотвръщаване. Държава след държава сключва споразумение за асоцииране, при положение, че не даваме същата възможност за нашите собствени граждани. Mr. President, colleagues, Госпожа Калнете. Господин председател, уважаеми колеги, утре ще ратифицираме споразумението за асоцииране с Грузия. Искам да подчертая още веднъж, че сключихме това споразумение с цяла Грузия, включително и с нейните окупирани територии от Абхазия, региона Цинквали. Още веднъж трябва да призовем Русия да прекрати своята окупация на тези територии. В едно общество, което като цяло подкрепя интеграцията на своята страна в Европейския съюз и в другите международни институции. Основните политически сили трябва да работят в дух на консенсус да осъществят онези реформи, които проистичат от това споразумение. Ето защо при всички положения грузинското правителство трябва да гарантира, че ще има разследване на злоупотребите, за които се говори и не трябва да има саморазправа с политическите опоненти. Знам, че опозицията днес е правителството на утрешния ден. Това е послание, което често се повтаря и то се прилага и за предишните, и за настоящото правителство на Грузия. В нашата резолюция се казва, че Грузия, като всяка друга европейска държава, има европейска перспектива и може да кандидатства за членство в ЕСА. Надявам се, че един ден Грузия ще стане част от процеса на разширяване на Съюза. Благодаря. Благодаря, госпожо Кълниете. Имате синя карта от господин Мамикинс. Приемате ли? Госпожо Кълниете, има синя карта от господин Мамикинс. Приемате ли? Благодаря, господин председател. Госпожо Калниете. Доколкото разбрах от вашето изказване, вие представяте едно противоречие. Тоест, или Грузия е с Русия, или с Европейския съюз. Не може ли една страна да е интегрирана в Европейския съюз и в същото време да има добри економически отношения с Русия? Um, Господин Мамикинс, естествено, избора на интеграция в ЕС не означава, че трябва да си изолиран от останалия свят. Да вземем за пример Сърбия. Сърбия е страна кандидатка за членство. Тя обаче има споразумение за свободна търговия с Русия. Естествено, всяка отделна държава трябва да направи своя избор. И тя може да избере с какви страни да партнира. Начина по който Русия се отнася към своите съседи, е именно принуждава ги да избират едното или другото, е неприемлив. Госпожа Пири за една минута и половина. Благодаря, господин председател аз бих искала да изразя своето своята пълна подкрепа за това споразумение за асоцииране. Това е логическа стъпка за постигане на политически, економически и социални реформи за народа на Грузия. И точно това очаква народа на Грузия. Но, разбира се, това не е края. Това е само началото на сътрудничество с Европейския съюз. За това се надявам държавите членки бързо да ратифицират това споразумение, за да се стигне до дълбоко сътрудничество и економическа интеграция. Това отново подчертава колко е важен ангажимента на държавите членки, за да се докаже, че Европейския съюз е, се отнася сериозно към своите ангажименти, също така, че безпокойствата са сериозни. Е, подхода на Грузия към Европейския съюз се основава на споделени ценности и е, независим съдебна система, защита на основните права. Има правителство, което трябва да е, работи за бъдещето, поради което трябва да се предотврати поляриза... поляризацията. Средната класа трябва да изиграе важна роля, трябва да подкрепим и евентуални реформи. Искам да изразя безпокойството си от е, споразумението, което беше подписано между Русия и Абхазия. Е, е, в Цинквали участва Русия. Тя участва в трансгранични конфликти и ние не можем да затваряме очите си пред това. Европейската мисия в Грузия ще продължи с още две минути. Господин Белдер, една минута. Благодаря ви, господин председател. Интересно ще бъде какво ще се случи с международните преговори за иранската ядрена програма през 2015 година. Но това е глобален въпрос и в каква степен той е свързан с днешното разискване в отношенията между Грузия и Европейския съюз. Нека да ви обясня, че дейността на стотици ирански компании в Грузия показва че много ясно, че има незаконни действия които влияят на положението и по този начин се дава възможност за развитие на законната дейност на иранската ядрена програма. Въпросът ми към Пъстата е, комисия е какви мерки ще предприемете заедно с грузинските органи, за да се спре тази вид дейности, как може да се окаже натиск в подкрепа на, ирански, на иранският народ в този последен етап на правителството. Госпожа Луначек за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Както колегите ми от партията на Зелените вече казаха, ние подкрепяме това споразумение за асоцииране, защото то се подкрепи и от опозицията, и от правителството в Грузия, и от около 70% от населението. Мисля, че този широк консенсус може да доведе до премахване на тази поляризация в политическото пространство на Грузия и може да се стигне до конструктивен диалог, защото да се надяваме, че и мнозинството и мълцинството ще е, се откажат от борбата с политическите си опоненти. В резолюцията се споменават случаите на ислямофобия и хомофобия в тази страна. Споменават се и недостатъчно добрите реакции на правосъдната система в това отношение. Затова искам да задам един въпрос на комисията. Ще помогнете ли ще подмогнете ли грузинските власти и ще наблюдавате ли какво правят те по отношение на вецовете в тази страна, защото в Европейския съюз имаме много стрикни стандарти в това отношение? Благодаря. Господин Пленкович има думата. Благодаря, господин заместник председател. Аз подкрепих и подкрепям усърдната работа на нашия колега Мам Микинс във връзка с доклада по споразумението за асоцииране с Грузия. Ние проведохме много дискусии в Комисията по външни работи на Европейския парламент, както и на други места. Утре ще бъде важен ден за Грузия. Това ще бъде начало на нов етап на взаимоотношенията с Европейския съюз и е, това е потвърждение на европейската ориентация на Грузия. Грузия е част от нашето източно партньорство е, други две страни е, е, последваха примера на е, Грузия и на Молдова, сега в момента е, на Украина и Молдова, в момента и Грузия. За съжаление, в тези страни има замразени конфликти поради съседството им с Русия. Русия се опитва да им наложи своя собствен избор. Предвид тази обстановка, споразумението за асоцииране не само ще засили нашите политически връзки и ще под помогне економическото сътрудничество, но ще помогне и на сигурността на тези три страни. Много е важно да се използва този инструмент, е, за да се работи по системни въпроси, като правовата държава, е, функционирането на е, правосъдието, но също така и най-вече независимостта на правораздаването, поради което аз препоръчвам на нашите колеги от Грузия да е, се обърнат към съветници от държави членки на Европейския съюз, които могат да им помогнат с техните познания. Защото не би било добре е, Грузия да се възприема като страна, където правовата държава и правосъдието се прилагат селективно съобразно политическите противници. Пожелаваме ви мъжество и успех. Благодаря. Господин Холвит има думата сега. Днес беше дълъг и сложен, но това е един много важен дебат и открива нова глава в историята на отношенията между Европейския съюз и Грузия. Ясно е, че една задълбочена и всеобхватна зона свободна търговия ще има дългосрочни последици за гражданите на Грузия и техният живот. Вече близо 30% от търговският оборот на страната е с Европейски съюз и този процент значително ще се увеличи. Също така дължа да отбележа реформите, които вече бяха започнати в страната. Срещнах се с председателя на комисията по външни работи на Грузинският парламент и с тях отбелязахме тази важна стъпка към социалната демокрация под ръководството на настоящата е, коалиция, която е на власт, включително и промя... Е, реформа на съдебната система и подобряване на демокрацията. Но а, държа да подчертая, че това споразумение е свързано с нашите отношения с Грузия, а по никакъв начин не е свързано с сътрудничество с отделни политически партии в Грузия. И аз много държа на това разграничение. Разбира се, съществуват и някои причини за, за тревоги за бъдеще, включително в областта на правосъдието и притесненията е, за селективното правораздаване. Но в заключение бих искал да отбележа, че собственото ми правителство в Обединеното кралство все още не е ратифицирало споразумението грешка. Всъщност Харватия е десетата държава, член, която ратифицира споразумението, но моята собствена държава не го е направила и се надявам тя да го направи възможно най-скоро. Благодаря ви. Думата има господин Карим за една минута. Господин председател, благодаря. Като председател на делегацията за отношения с Южен Кавказ, се радвам, че докладчика говори с ясни думи за това, че Грузия ще има европейско бъдеще. Грузия трябва да знае, че може да се радва на нашата европейска солидарност и разширяването на мониторинговата мисия е само едно доказателство в тази връзка. Сега грузинското правителство има е, жалон, който да следва. Време е да се приложат реформите. Има сериозни политически предизвикателства но Грузия трябва да се справи с тях. Наблюдението на това споразумение за асоцииране и на цялостното споразумение за свободна търговия се пада на съответната комисия в парламента. Трябва да кажа, че ние трябва да сме готови, както и грузинската страна трябва да е готова за всички бъдещи предизвикателства, които ще бъдат наложени от Русия. Надявам се, че утре по време на вота ще демонстрираме позицията на парламента спрямо Грузия. Благодаря. Господин Карим, имате синя карта от господин Карвар. Имате 30 секунди, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Карим, за това, че приехте. Вашия лидер, британския премьер, призова Европейския съюз да се простре на територията на цяла Европа. Какво ще кажете вие в тази връзка? И как смятате, че Грузия ще се присъедини към Европейския съюз? Господин Карим, Европейски съюз, който се основава на нашите ценности, е съюз, който ще е от полза не само за народите на Европа, но и за целия свят моята страна, моето правителство има визия за един Европейски съюз, който е силен, обединен и е съставен от страни, които споделят нашите ценности. И е, се надявам, че е, парламента ще подкрепи тази, тази наша позиция, а аз подкрепям нашия премьер. Господин Адактюсон има думата. Благодаря, господин председател. През последните няколко години грузинския парламент е, взел отношение спрямо редица предложения за реформи, които дадоха възможност за едно по-дълбоко сътрудничество с ЕСА. Решението за одобряване на това споразумение за асоцииране е резултат от този стремеж и е една историческа стъпка по пътя към мир за Грузия. Грузия избра пътя към Европа. Тя избра този път въпреки натиска, въпреки заплахите. Русия осъзнава колко е важно това споразумение. Украина също го осъзнава. Президента на Украина Порошенко по-рано тази година назова споразумението за асоцииране на Украина с СС за най-важната, назова го като най-важната стъпка след падането на СССР. За Грузия това споразумение е много важно за бъдещето. Тук става дума за един важен избор. Грузия ще се присъедини ли и ще се доближи ли към Европейския съюз или грузинския народ ще бъде управляван от хората в Москва. Ние сме за това споразумение. Онези, които ще гласуват за споразумението, ще бъдат, бъдат от правилната страна на историята, а другите, които ще отхвърлят това споразумение, ще изберат пътя на Путин. Когато парламента гласуваше за споразумението с Украина, групата на СПД и включително шведите в тази група е, гласуваха за позицията на Путин. Чуде се какво ще стане този път. Групата на СПД или част от нея ще продължи ли да гласува за Путин или ще гласува за правото на Грузия да управлява своето собствено бъдеще. Благодаря. Господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да е, поздравя е, нашия докладчик, господин Мамикинс, за неговия доклад. Той е от историческо значение. Е, в моментът е исторически. Само преди няколко години ние бяхме казали, че едва ли подобен дебат ще започне на такова европейско ниво. Тези, които изпитваха съмнения и които изразиха други идеи, мога да им кажа, ето вижте, още още една страна, за която Европейския съюз е цел. Те искат да приемат нашите ценности, да въведат нашата правна система е, и реда, който имаме ние тук в Европейския съюз. Е, Грузия сама по себе си е в началото на огромно усилие. Знам колко е огромно усилието, което се предприема преди влизане в Европейския съюз. Все пак трябва да бъде ясно, че в началото те трябва да започнат с избягване на правосъдието, което се се раздава по избор. Е, тук няма дилема. Е, не избираме ние. След като Грузия избира Европейския съюз, те трябва да сътрудничат и с Русия, която е, ние ще се опитаме да им помогнем. Господин Мария, с минута. Кирия Питропе, кирия Аврамопуле. Уважаеми господин комисар, господин Аврамополос, Споразумението между Европейския съюз и Грузия ще помогне на тази страна по пътя и към Европейския съюз но този път трябва да се основава на защитането на основните човешки права, върховството на закона и правата на малцинствата. Ето защо призовавам грузинските власти напълно да спазват тези права, включително и правото на гръцкото малцинство, което което е ставано от хора, които живеят и работят на територията на Грузия вече от векове. Ето защо трябва да гарантираме тези хора да имат възможност да се върнат по домовете си, някои от тях искат да го направят. Става въпрос за домовете им, които са били неправомерно завзети от трети страни, те трябва да бъдат върнати и трябва да се спазват техните права. Надяваме се да видим много решителни действия ваша страна в отношение, господин Вълмополос. Благодаря ви думата им, господин Кукан, за две минути. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми колеги. 2014 година трябва да се разглежда като невиждана до сега по отношение на напредъка на Грузия към ЕС. Подписването на споразумението за асоцииране стана факт. Въпреки нестабилното положение в този регион и е, външния натиск от страна на Русия. Е, това се случва. Трябва да приветстваме консенсуса, широкия консенсус между политическите партии в Грузия и сред населението на Грузия е, по отношение на бъдещите връзки с Европа. Госпожи и господа, демонстрира се проевропейско убеждение в е, Грузия и ето защо ние трябва да подкрепим тази страна в нейната стратегическа ориентация – още повече това е вярно, когато основният външен натиск идва от Русия, която продължава да окупира грузинските региони на Абхазия и Южна Осетия. Най-големия съсед на Русия се противопоставя на усилията за реформи в Грузия и с оглед на последните събития в Абхазия трябва да гарантираме на Грузия, че я подкрепяме. Споразумението за асоцииране е първата важна стъпка. Трябва да последва и надявам се, че това ще стане либерализация на визовия режим. Не би трябвало да има бариери пред пътя на Грузия към ЕСА. Да, предстоят съществени реформи, ще има дълъг път на реформи, той ще е сложен и труден, но той може да се улесни, ако Грузия бъде подкрепена към Европейския съюз, по нейния път към Европейския съюз. И се надявам, че ние ще я подкрепим. Благодаря, господин Кристия. Благодаря, господин председател. Утре парламента ще решава дали ще ратифицира трето поколение споразумение за асоцииране след споразумението с Украина и Република Молдова, споразумението с Грузия. Тази ратификация не е само е, признание за постигнатия напредък, но също така признава амбициите на Грузия и нейния ангажимент към европейския път. Подписването на споразуменията между Европейския съюз с Грузия, Молдова и Украина е, става в Брюксел Брюксел на един и същи ден. Е, решението за споразумение на асоцииране с Грузия следва ратифицирането, което беше гласувано от този парламент при няколко години с Украина и Молдова. По този начин приключва процеса, който отваря новата глава в желанието и решимостта на тези три страни да се приближат до Европейския съюз съобразно въжделенията на техните граждани и аз съм сигурен, че ще има категорично мнозинство при гласуването утре при Призовавам държавите членки да последват това и да пристъпят бързо е, към собствения си процес на ратифициране. Председателят, а сега давам думата на господин Петровски. Микрофон за оратора. work. Yeah? Okay, thank you. Dziękuję bardzo. za decyzję. Много ви благодаря. Господин председател, решението на институциите на Европейския съюз и докладът на Европейският парламент са на висотата на очакванията на грузинският народ. В Грузия има всеобхватен консенсус за насоката на страната по пътя към НАТО и Европейския съюз. Също така не бива да забравяме, че този път започна през 2008 година с господин Лех Качински и президентът на Франция Никола Саркози. Именно те подеха тази инициатива за сближаване с Грузия. Много се радвам за споразумението за стиране с Грузия. Нямам се, че има такова споразумение с Украина. Ми се струва, че има прекалено много изисквания към Грузия. В точка 45-та година очакваме от страната напълно да спазва всички екологични изисквания по отношение на строителния фонд, но ние сътрудничим с една много млада демокрация и смятам, че трябва да проявим повече гъвкавост. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има господин Хокмарк за две минути. Господин председател, много от изказалите се вече казаха, че става дума за историческа стъпка. Сега разширяваме възможностите за народа на Грузия. Това е една страна, която е под постоянна заплаха от Русия. Немски войски окупират част от Грузия, казва оратора. Трябва да кажем, че всяка една агресия от страна на Русия спрямо Грузия е точно толкова неприемлива, колкото и агресията на Русия в Украина. Това е възможност, която трябва да се използва от Грузия и нейното правителство. Ще се даде възможност за търговия, за инвестиции, за сътрудничество в много области. Грузинското правителство обаче трябва да проведе реформи. Не е приемливо да има избирателно правосъдие. А правителството в Грузия демонстрира такова избирателно правосъдие спрямо опозицията. В същото време с приближаването на Грузия към Европа, правителството следва да гарантира, че и обществото в Грузия ще се присъедини, е, ще приеме европейските ценности. Хората на Грузия трябва да се възползват максимално от всички възможности в това споразумение. Това е предизвикателство, но и историческа възможност. Грузинското правителство трябва да спре с избирателното правосъдие, а Русия трябва да остане извън Грузия. Благодаря. Господин Пицула. Грузия upravo danas treba в Европейска уния, не само Да, браво на колегата Маминкис. Днес е необходима подкрепата за Грузия, за Европейския съюз. Не само за да се насърчава демократичното и економическото развитие на страната, но също така за да се отправи послание. Послание за подкрепа към нейната териториална цялост и борбата срещу сепаратистски намерения. А, а, е, е, споразумението е, трябва да бъде важно и за двете страни. Реформата на правосъдието е много важна. Споразумението за асоцииране с Грузия е много важно. За съжаление, след анексирането на Крим, района на Черноморието все повече се превръща в район на конфликти. А районът е много важен, защото Каф Кавказ и Черно море а, са включени в плановете на Европейския съюз за Балканите и Балтийско море. Господин председател, фактът, че трети страни имат достъп до вътрешния пазар на Европейския съюз е положителен факт, особено когато този достъп е съпроводен с реформи в съответната държава и държавата признава демокрация, върховенството на законна и други ценности. Това също така дава възможност за достъп до ресурси като нефта в Черно море. Но все пак тук говорим за едно амбициозно търговско споразумение между Европейския съюз и Грузия и също така част от текста е свързан с сближаването на Грузия към НАТО. Споменава се също така и отношението на Русия и ролята на Русия в региона на Южен Кавказ. Чудя се дали е уместно в едно споразумение за търговска асоциация да се спомена по подобен начин трета страна. И има ли нещо очуващо във факта, че Русия възприема това споразумение като заплаха? Няколко параграфа по-нагоре в текста се говори за възможност Грузия да бъде поканена на различни мероприятия, на които на НАТО. Благодаря ви, господин Мартучело, за две минути. Е, Благодаря, господин председател. Настоящия дебат показва, че има хора, които смятат, че изключваме споразумение ей така, само за да подразним Русия. Това не е така. Искаме да имаме свободна търговия и искаме да подмогнем економическото развитие на тази част от Европа. Ето защо Европейския съюз упражнява своето право да сключва споразумение с страни като Грузия. А Грузия от дълго време върви по пътя на демокрацията. Имаше избори през 2012 и 2013 година. Те бяха определени като честни, по западен стандарт, ако мога така да се изразя. И благодарение на тях ние сме по-уверени в възможността Грузия да спазва сключените споразумения. Естествено, от Грузия зависи дали ще стане партньор, в който Съюза ще има пълно доверие. Мисля си обаче, че сега можем да отпуснем кредит на доверие на тази страна, защото ние вярваме в пазарите, вярваме в валидността на това споразумение. И отново трябва да повторя. Ние не изключваме това споразумение, защото искаме просто да нарушим интересите или да подразним някого. Затова, господин председател, трябва да кажа, нека да продължим напред с европейското разширяване и страните от източната част на континента трябва да продължат по своя път, а Съюза трябва да стане Съюз на народите. Благодаря госпожа Муди за една минута. Благодаря, господин председател. В писмо от мистер председателя на Грузи, господин Гарабашвили, е, говори за нашите споделени ценности. Тези споделени ценности отиват толкова далеч е, отвъд търговията. Аз приветствам споразумението за асоцииране и е, продължаващите положителни връзки между Грузия и Европейския съюз. Взаимоотношение, чието цел е да се подобри живота на хората в общностите, които живеят там. Чрез по-широка рамка за сътрудничество ние трябва да работим съвместно с правителството на Грузия, за да се развие там социалния модел. Правителството върши много работа, за да привлече гражданите и гражданското общество в демократичния процес, е, като разработва и социална политика. Е, чудесен пример би бил последния доклад против дискриминацията. Но само правителството на Грузия в крайна сметка може да постигне един по-дълбок социален модел. Очаквам с нетърпение да, очак... да работим с тях, е, за да се постигнат резултати по тези споделени ценности. Председателят, е, благодаря ви. Господин Лацберги се има думата сега за две минути. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председател, утре ратификацията на споразумението с Грузия ще отбележи последната стъпка по пътя започнат на срещу високо равнище на Вилнюс миналата година. Европейския съюз обеща на трите страни, които са напреднали в процеса на реформи, да направена по-бързо. Грузия беше първата страна, която активно започна процеса на реформи и сближаване към Европейския съюз и плати много висока цена за тази си смелост. Затова трябва да се радваме на днешното споразумение, но има и притеснителни сигнали, тъй като има политически преследвания все още в страната и Грузия продължава да практикува селективно правосъдие. Настоящото правителство трябва да знае, че ще бъде под подведена под отговорност тук в Европейския парламент. Грузия трябва да продължи по пътя на реформите и да не позволява загуба на демократичните достижения, които толкова трудно бяха постигнати. Трябва да стане ясно, че политическият елит в страната трябва да запази своето единение по отношение на интеграцията към НАТО, върховенството на закона, на закона и независимата съдебна система. Само по този начин истинският грузински Истинска грузинска мечта ще се сбъдне, а няма да остане само празно обещание. Благодаря ви. Думата има господин Бони за минута и половина. Droga Gruzji w stronę wartości Zachodu i Пътя на Грузия към Запада и западния економически модел на Европейския съюз не започва днес. Този път започна от предишни правителства и сега просто се продължава. В Грузия вече има някои реформи, Населението на Грузия е твърдо убедено, че става дума за един проевропейски избор. Днес обаче имаме възможност да намерим онази бъдеща енергия, която ще е нужна на това общество, за да продължи да се предвижва към Европейския съюз. Процеса на асоцииране представлява приспособяване към европейските стандарти, чрез гарантиране на правосъдие и върховенство на закона. Това е основата на всяка една модерна държава. Модерната държава не само е ефикасна по отношение на обществените услуги, но и има добре развито гражданско общество. Аз мисля, че в тази област и в областта на економиката Грузия може да се придвижи напред още по-бързо. Но тя трябва да бъде подкрепена от Европейския съюз. Трябва да даваме съвети на грузинците, когато това е необходимо. Освен това, трябва да работим за постигане на безвизов режим за Европейския съюз за грузинските граждане. Има обаче и още нещо. Трябва да се направи един ясен избор – И този избор трябва да бъде сведен до знанието и на Русия. Уважаеми приятели от Грузия, вие сте мъдри, ние ще ви подкрепяме. Благодаря. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Трима човека са записали. Господин бълчите се първи. Pirmiausia, се нори savo kolegą колега Мамикина labai rimtu документу. Благодаря. Благодаря, благодаря на господин Мамекинс за този доклад. Аз искам да ви приветствам за толкова сериозната работа по този документ. Грузия е третата страна след Молдова и Украина, с която Европейския съюз ще подпише споразумение за асоцииране. Това споразумение е много важно, защото ангажиментите на Грузия бяха подкрепени. Целта е доближаване до Европейския съюз това е страна, която е изправена пред много затруднения поради решенията, които са били взети. Е, поради това ние от все сърце приветстваме направения избор, е, именно този проевропейски избор. Е, това ще доведе и до засилване на економическите и политическите взаимоотношения и аз смятам, че това е за доброто на е, народа на Европейския съюз. Ние ще продължим да работим за това. Господин Пет, една минута. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям пътя на Грозия към Европейския съюз и ратификацията на споразумението за асоцииране е ваша стъпка напред. Прилагането му, разбира се, ще бъде много голямо предизвикателство за Грузия. Надявам се на същото високо равнище в Рига през 2015 година да имаме възможност по-ясно да обсъждаме европейската перспективи на Грузия и на другите по-напреднали държави от същото партньорство успешното прилагане на плана за действие за либерализиране вишовия режим също е важен и се надявам това да бъде един от резултатите на срещата всяко равнище в Рига. Важно е да се подкрепя териториалната цялост на Грузия, както и правото за взимане на свободно решение по отношение на сигурността те наречено споразумение между Русия и властите в Абхазия са сериозно притеснени, тъй като това представлява заплаха от а, намеса в държавната цялост на Русия страна на Русия. Благодаря ви. Думата има господин Корао за една минута. Благодаря, господин председател. Бих желал да направя няколко коментара. Чух какво казаха колегите и аз искам да кажа няколко думи относно това споразумение за асоцииране с Грузия. Много често говорим за споразумение за свободна търговия, не само с Грузия, но с Молдова, с Украина. Много колеги се позоваха на историята, казаха, че живеем в едно турбулентно време. Ние естествено подкрепяме свободата на вземане на решения за другите страни. Но оставам с впечатлението, че правим всичко това само за да ядосаме Русия. Не трябва ли ние да работим за постигане на мир, дори и по отношение на Русия? Мисля, че това е много по-важна стъпка. Благодаря. Всъщност още двама човека искат думата. Ще дам думата на първия оратор. Е, господин Нек, за една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че насочването на Грузия към Европейския съюз е много важно стратегическа гледна точка. Това е важно и за целия регион. Е, това е положително и за нас самите. Ето защо аз съм за споразумението за асоцииране. Искам обаче да привлека вниманието ви върху един много важен въпрос въпрос, който като че ли не беше обект на достатъчно внимание. Положението на младсенствата в Грузия. Те, това положение може да се окаже от ключово значение за бъдещето на тази страна. Макар и да има положителни мерки, положителни стъпки е, в правната система в полза на младсенствата, все пак е, има недостиг на доверие по тяхното изпълнение, особено взаимоотношенията между мнозинството и младсинствата. Това може да се отрази и на бъдещата териториална цялост на Грузия. На не е необходимо да очакваме нещо да се случи във времето или в пространството, за да разберем каква заплаха може да се окаже това за страната, ако не се занимае с проблемите на младсинството. Защото мнозинството и младсинството трябва да намерят мирно съвместно съществуване. Последен изказващ се от спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Подобно на колегата Корао, аз искам да направя няколко коментар, след като изслушах днешният интересен дебат. Впечатли ме факта, че господин Мартучело, колега италянец от НДП, спомена един специфичен аспект на това споразумение, на който не бива да се гледа като на обида към Русия. Подобно неща чухме и в изказваните на други колеги, но ми се струва, че тук не поставяме въпроса по правилния начин. Споразумението за асоцииране с Грузия не бива да се разглежда по този начин. Напротив, на него трябва да се гледа като на доказателство, че Европа е по-силна и присъства по-силно в този регион, защото не само Русия и Съединените щати играят и могат да играят своята роля в региона на, Чер... на Черно море и на Кавказ не само те могат да имат важно влияние, Европейския съюз трябва също да може да изиграе своята роля и чрез економиката може да играем и политическа роля. Благодаря ви. От името на Европейската комисия давам думата на комисаря Ромополос. Благодаря, господин председател. Нека в началото да благодаря на евродепутатите за проявения интерес и за коментарите, които бяха уместни. Дебата показва, че сме единни относно необходимостта да продължим да подкрепваме Грузия по нейния европейски път. Всички, освен това, приветстваме политическата готовност на Грузия да продължи с необходимите реформи. Особено когато става дума за ускоряването на правосъдната реформа, върховенството на закона и зачитането на основните човешки права на всички без дискриминация. Когато има е, някакви съдебни дела и разследвания, те трябва да са, са размерни и да не се ръководят от политически съображения. Добрите резултати по споразумението за асоцииране са само първа стъпка и ще следим дали това ще се случи. Но ние ще продължим да подкрепяме е, Грузия и се надяваме, че тя ще стане една по-богата и стабилна страна. Сега преминавам на гръцки, за да уважа нашия председател. Искам да почетая, господин председател, че приемането на това споразумение утре ще отвори възможности за една страна, която от геостратегическа гледна точка, от историческа гледна точка, може да изиграе значителна роля за мира, за сътрудничеството в целия този регион. Това споразумение може да положи основите на една модерна европейска демокрация в тази страна. Да се надяваме, че ще има върховенство на закона, че ще има зачитане на всички права. Да се надяваме, че това споразумение ще даде възможност на грузинците, които преминаха през много трудности, да гледат по-оптимистично на бъдещето. Благодаря. Благодаря, каза председателя и сега докладчика, господин Мамикинс. Благодаря. Господин комисар, дами и господа депутати, днешната дискусия е потвърждение, че Европейския съюз и Европейския парламент подкрепят политическите промени в Грузия. Това споразумение създава нови възможности, показва солидарност с народа на Грузия, защото основата на Европейския съюз е идеята да се солидарността, е, която е близка за нас като социал-демократи. Искам да кажа, че връзките на партньорство между Грузия и Европейския съюз не са насочени срещу която и да било трета страна. Целта е да се е, разшири сътрудничеството, е, което ще бъде от полза не само за Грузия, но и за целия регион, включително и за съседните страни. Отново искам да благодаря на моите колеги, които взеха участие в дискусията които ми оказаха съдействие при изготвянето на доклада. Надявам се утре гласуването да бъде положително, че ще има ясна подкрепа за Грузия. Надявам се от все сърце, че президента на Грузия ще дойде утре, ще участва в гласуването. И е, после е, е, искам да кажа, че самото ратифициране на споразумението ще бъде изключително важно. Е, председателят, благодаря много. Благодаря и за вашите изказвания. Това, което вие сте изготвили, дава нов тласък на процеса. Документът ще бъде гласуван утре. С това изтича дискусията, приключваме дискусията, ще се гласува документа утре с участието на президента на Грузия. Следващата точка от дневния ред е процесът от Хартум и предстоящата инициатива за миграционния маршрут Европейски съюз